tutti e a tutte. Добър ден на всички. Можем да започваме. Най-напред да приемем дневния ред. Но е, преди това имам само едно кратко съобщение. за през февруари 2019 година приехме следните неотложни резолюции с положението в Чечня и случаят с Уюб Титиев. Вторият неотложен въпрос е за Зимбабве, а третият са защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия. Дневният ред днес предвижда представяне на проучване относно злоупотребата с червените известия на Интерпол и въздействието и върху правата на човека. Гражданското общество и международните организации непрекъснато споменават за случаи, при които някои държави използват по неправомерен начин системата за известия на Интерпол с цел преследване на защитници на правата на човека, активисти от гражданското общество и критично настроени журналисти. И в нашата подкомисия в миналото сме канили специалисти, по тези известия. Нашата подкомисия поръча проучване, която да разгледа този въпрос, след което последното беше обект на дебат. На дебат. След 2015 година Интерпол предприе сериозни реформи, които имаха сериозно въздействие върху защитата на лицата от гледна точка на материалното право и процедурното такова. Проучването ни дава възможност да видим какви са трудностите, проблемите и как стоят нещата в момента. Мисля, че няма съмнение за това, че в наш интерес е да имаме международни механизми, които да функционират добре, които да са ефективни и прозрачни в областта на полицейското и съдебно сътрудничество. Тези механизми би трябвало да гарантират защитата на правата Днес тук са авторите на проучването и както и представители на Интерпол, които ще ни представят ситуацията по-добре. Тук е доктор Расмус Ландал, изследовател в университета в Лунд и директор на Ландал в Копенхаген, Дания. Също така тук е Дан Саутер, директор при iUst от Обединеното кралство. След това Мери Родригес от е, генералния секретар на Интерпол ще се изкаже и след това можем да започнем да разглеждаме проучването. Най-напред е, ще дам е, думата на доктор Размус Ландал. Благодаря ви. Всички бяхме представени. Ще започна аз. На първо място благодаря ви за присъствие, благодаря ви за поканата да говоря пред вашата комисия. Ясно е в какво се състои основният проблем. Има страни, които злоупотребяват с червените известия за да преследват правозащитници, критично настроени журналисти и политически опоненти. И в доклада ние правим преглед на злоупотребите от 2015 година насам. Правим преглед на последните събития, мерките предприяти от Интерпол и набелязваме области за по-натат за допълнителни реформи на е, системата за работа с червените известия. Накрая формулираме 12 препоръки. Основният въпрос се състои в това, че всички ние сме изправени пред едни и същи проблеми. Всички ние имаме добре функциониращ Интерпол и е много трудно да си представим как бихме могли да минем без него. Държавите членки би трябвало да, има, да могат да имат доверие в начина по който се обработват исканията в Интерпол. Държавите членки са 194. Те много трудно да се постигне сравнимост на практиките в тези 194 страни. Трудна регулаторна задача. Трябва да сме наясно с това и бяхме много впечатлени, когато започнахме проучването от стъпките предприяти през 2014 година и инициативите предприяти от Интерпол, а също така и служителите, които присъстват днес. И Дължен съм да кажа, че този доклад по, по никакъв начин не представлява критика, му обратното. Целта е да се направи анализ на събитията и тенденциите и да видим по какъв начин можем да намерим отговори на предизвикателствата ние сме благодарни на Интерпол за сътрудничество му при подготовката на доклада. В допълнението има и някои корекции на допуснати неточности. Благодарни сме за тези корекции. В крайна сметка, ние очертаваме най-важните въпроси и искаме да ги споделим с вас. След като предприехме това проучване, смятаме, че вие можете да използвате наличните ресурси, за да се опитате да убедите Европейския съюз и държавите членки да предприемат допълнителни стъпки за подобряване на правната отчетност в системата на червените извести, да се повиши прозрач... нивото на прозрачност, както в отделни случаи, така и при дейността на организацията като цяло и накрая да се предостави на Интерпол пълен контрол върху данните, предоставени по каналите на Интерпол. Да се, за да се, да се изпълни напълно политиката на Интерпол, както и да се реализира политиката на Европейския съюз в областта на защита на личните данни от страна на Интерпол. Сега ще дам думата на колегата. Както каза доктор Ван Дал, Обикновено, както обикновено натискам не това копче, което трябва. Извинявайте за техническия проблем. Сегашното проучване беше подготвено по искане на подкомисията по права на човека в Европейския парламент. В проучването се прави анализ на системата на червените известия и злоупотребата с нея. Там се прави а, преглед на злоупотребите, хри, природата им, е, описват се и стъпките предприяти от Интерпол и се прави оценка на ситуацията към момента. А, докладът анализира реакциите на Интерпол и държавите членки – и се анализират онези практики, в които има нужда от реформа и също така области, в които, на които трябва да се обърне повече внимание. Проучването като такова се основава на конкретна методология. Преди да премина към методологията, ще кажа няколко думи за темата на доклада. Доклада е посветен на червените известения. Какво представлява системата на известията в Интерпол? Тази система дава възможност да се подават известия за лица, търсене сериозни престъпления, липсва, отсъстващи ли, изчезнали лица, избягали от затвора – Известията се категоризират по, с различни цветове и има много ясна методология и структура. Червеното известие има, се използва при установяване местонахождението и задържането на съответното лице, както беше споменато. Трябва да се обръща сериозно внимание на правата на човека, защото се ограничава свободата на определено лице, така че всички мерки, свързани с изпълнението, на е, червените известия трябва да се анализират внимателно. Освен това, има въпроси, които остават незабелязани от общественото мнение. А, ние сме обръщаме внимание на друг вид документи, които са не толкова формални, които се използват за, използва, за установяване на местонахождението на лице, но те се използват на двустранна основа. Интерпол прилага система за проверка върху тези съобщения и те се за... регистрират в системата за наказателно-правна информация на Интерпол. Както каза доктор Ландмал, установихме много неблагоприятни факти и фактори в системата на известията на Интерпол. Заедно с това установихме, че Интерпол полага огромни усилия за промяна на системата. След 2015 година всички изпълнени реформи бяха предмет на обстоен анализ. Това стана възоснова на определена методология. Е, и сега нека да ви представя накратко методологията на доклада. Проучването се основава на анализ на открити източници, както в академични бази данни, правни бази данни, но също така и онлайн източници от Интерпол и националните полицейски служби, доклади на неправителствени информации, както и медийни, медийна литература. С това получихме пълна картина, пълен обзор на ситуацията, за да подобрим обективността на информацията. Разговаряхме с представители на Генералния секретариат на Интерпол, а, с представители на Fair Trials International, правозащитници, представители на правосъдни организации в Турция и представители на Европейската комисия, в рамки, по-конкретно звеното за полицейско сътрудничество. На трето място, а, чрез информацията, която събрахме в хода на интервютата, но използвайки и други доклади от Интерпол, събрахме конкретни случаи, които могат да бъдат намерени в споразумение в допълнение Б. Те ни представят много, по много добър начин конкретни случаи за лица, които са предмет на червени известия известия, които са в нарушение на основни права на човека. Има още едно допълнение, номер 3. Там, има, там са събрани съкратени доклади от базата данни на Интерпол. Целта е да видим какъв подход предприема Интерпол – Както споменахме, много сме благодарни за подкрепата, която получихме при изготвянето на доклада и благодарим на всички, които участваха в проучването. Сега ще ви представя на слайд тенденцията при червените известия и другите известия или съобщения и колегата Сатър ще се спре допълнително на тези въпроси. Благодаря, Габриела. Благодаря. В този раздел искам да се спра на статистическите данни, които спомена Габриела и да направя връзка с, с реформата на червените известия и дифузионните бюлетини. Ако имате бинокъл, може би ще успеете да прочетете цифрите, но ще се опитам да ги обобщя. Тези данни са от годишния доклад на Интерпол за 2016-2017 година, също така и материали от открити източници от Интерпол в синьо са показани издадените червени известия. Имаме три области в сини от 2010, 2016 и 2017 година. В зелено са показани в момент а, издадените червени известия, така че а, този брой отразява и червени известия, издадени през последните години. В тюркуазено са издадените дифузионни бюлетини. И в, на тази графика се вижда увеличението на червените известия, които са издадени, които са в обращение от 2010 до 2017 година това е в синьо и зелено. Виждаме и увеличение в дифузионните бюлетини в обращение от 2010 до 2016 година. Данните ни дават възможност да направим няколко наблюдения. Първо, броя на червените известия и дифузионните бюлетини е много висок – и изискват значителни ресурси и системи за правно управление. Второ, управлението на броя на тези а, червени известия и бюлетини, чието брой се увеличава, говори за необходимостта от увеличаване на ресурсите и системите за правно управление. За системата на известията и бюлетините на Интерпол трябва да се спазят разпоредбите на член 2 от устава, т.е. да не се нарушават правата на човека и на трето място, не, те не трябва да бъдат политически мотивирани. И тъй като говорим за международно полицейско сътрудничество, те трябва да бъдат надежни. Очевидно при ареста се нарушават се, определено лице се лишава от свобода и трябва да се защитават правата му. Във всяка държава членка има представителство в полицен, в, има представител на Интерпол и има, беше е създаден специализиран екип в е, Генералния секретариат на Интерпол, без съмнение това е сериозна реформа, която беше приветствана от правителствените и неправителствени организации. И двете обаче повдигат въпроса дали тези специални групи могат да правят навременен анализ на известията и бюлетините поради увеличение им брой трябва да обърнем внимание на две области, когато говорим за възможността на работната група да прави ефективен преглед на бюлетините и известията. Достатъчни ресурси, последователно прилагане на устава и правилата на Интерпол, справедлив Fair Trials в доклада си от октомври 2018 година – спомена, че работните групи разполагат с около 400 служители. Те са юристи и представители на правоохранителните органи. Ако погледнем данните на диаграмата и приемем, че тези 40 служители работят 200 дни в седмицата, като си имаме предвид събота и неделя, и вакансии, и обучения. През 2017 година бяха издадени към 200 а, известия, т.е. всеки ден трябва да се разглеждат по 1,5 искания на ден. Данните не включва броя на подадените искания, а само на издадените е, известия. По-нататък Работната група трябва да, да разгледа вече подадените известия и бюлетини и сега работната група прави анализ на тези червени известия и дифузионни бюлетини. Така че намаляване на броя 52 000 червени известия през 2017 година означава, че има 30, че остават 39 000, които трябва да бъдат разгледани. Това е свързано с общия брой разгледани а, известия, които възлизат на 600 на ден във връзка с принудителните действия не се знае колко от 80-те хиляди дифузионни бюлетини през 2016 година са били за подобни мерки. Но да речем, ако са били 10 000, това означава, че общата цифра би била 62 000. Това означава 7 случая, които трябва да бъдат разгледани от всеки от служителите на ден. Или повече от 8, ако са 30 служители. Очевидно, очевиден е натискът върху работната група. Второ, трябва да има последователно изпълнение на устава и правилника на Интерпол, за да не се нарушават основни права и да няма политическа мотивация. Е, не е ясно каква информация се проверява, за да се провери дали информацията предоставена от държавите при, пред, при връчване на известие. Например, информацията за бежанците се третира като поверителна от много държави членки. Поради недостига на ресурси и проблема с прозрачността, неправителствените и правителствените организации говорят за злоупотреби, независимо от създаването на работната група. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Fair Trials и други повдигат въпроси за злоупотреби от страна на е, Турция. През 2017 година беше арестуван е, активист, е, правозащитник и беше арестуван и още един активист възоснова на червени известия от Интерпол. И двамата бяха в последствие освободени след, но това стана след изпълнението на червените известия, но са, през 2018 година за Сали Муслим беше издадено червени известия. Дифузионните бюлетини се предоставят на, на двустранна основа на друго бюро. Това означава, че Националното централно бюро извършва своя проверка и няма прозрачност за това как взимат решенията си. Националните централни бюра са част от националните полицейски структури и е трудно да се осигури последователност в правилата. Дори и ако работната група препоръча да не се изпълни дифузионната бюлетина, в съответствие с член 131 на устава на Интерпол, Интерпол може да отегли права на достъп или да предприеме корективни действия за държавите членки, които нарушават правилата но няма процедура за да се премахнат данни, които вече са били в обращение. Например, в известния случай с Бил Браудър и Интерпол твърди, че не са издали червено известие, независимо от многократните искания на Русия. Независимо от това, Русия сподели информация, в резултат на кое, на което той беше арестуван в Испания през 2018 година. Ролята на работната група не може да се подценява и трябва да получи подкрепа, за да може да осъществява своите задачи. Тя трябва да разполага с достатъчни ресурси, за да осигурява надежден преглед работната група трябва да предостави информация от държавите членки, например беженския статут на определено лице. И след като прочетах отговора на Интерпол, знам, че има информация по този повод. Националните централни бюра трябва да спазват исканията на Интерпол за коригиране на информациите, за премахване на данните от националните бази данни. Трябва да, и Интерпол трябва да използва изпълнителните си правомощия според устава при некоректност. И сега ще дам думата на Габриела. По отношение на защитата на данните, ние вече сме разговаряли за това в подкомисията по права на човека в Европейския парламент. Неведнъж е засягана темата след влизане в сила на регламента за данните и специалната директива за обмен на информация между правоохранителните органи на европейско ниво. Темата си остава много важна, тя е активно обсъждана и е много важна част от последния кръг регулаторни реформи. На първо място ние трябва да сме сигурни, че след като в Интерпол има 194 държави членки, е възможно да има и 194 регулаторни системи за защита на данните – Бих искала да похваля служителя по защита на данните на Интерпол, който присъства тук. Той отговори на въпросите ни. Знам колко огромно е било усилието да се отговори на това разнообразие от правни култури и практики. Принципно основната дейност на Интерпол – е свързана с размяната на данни. Ето защо защитата на данните в Интерпол е тема, по която се работи отдавна. 80-те, 90-те години след влизане в сила на регламента за защита на данните – Интерпол, освен това, има и специфични правила негови собствени за защита на данните. Може би трябва да обясня кои са някои от основните принципи. Те са свързани с законосъобразност, права на обекта, възможност за консултиране – обръщане към правоохранителните органи и средства за правна защита. Лицата би трябвало да могат да поискат корекции за личаване на вече неточните данни. Колегата вече обясни, че няколко НПО стигнаха до извода, че няма достатъчно прозрачност, що се отнася до индивидуалните права на защита на данните и правата на правна защита. Същевременно те обръщат внимание на мнението си, че може би Интерпол трябва да бъде по-стриктен и с държавите членки, които не зачитат тези норми, особено членове 130 и 131 за защита на данните. Интерпол принципно може да предприеме мерки срещу държави, които нарушават нормите за защита на данните и да предприеме действие, когато има такъв проблем. В доклада споменаваме също така, че Има много интересно проучване на изследователския център в университета в Намор от 2007 година. В това проучване се разглеждат защитата на данните в Европейския съюз, Съвета на Европа. Една от препоръките е да се направи подобно проучване в Интерпол. Доколкото разбрахме, 2018 година е започната работа по тази оценка в Интерпол. По отношение на оценката на въздействието при защитата на данните, обаче наистина бихме насърчили Интерпол да въведе добрите практики при работата си с отделните бюра – и също така да прави редовен преглед, за да знае как се спазват нормите за защита на данните в държавите членки. Също така и Интерпол не бива да се колебае да предприема действия срещу държавите в неизпълнение. Може би трябва да спомена и една друга препоръка – а именно възможностите за правна защита. Ние имаме схващането, че е необходимо да има някакъв орган или звено за контакт, нещо подобно на фигурата на омбудсмана. Това е един възможен начин за средства за правна защита, така че лицата да могат също да подават жалби или да обръщат внимание на нарушените си права. От докладите на НПО и разговорите с Интерпол разбрахме, че всъщност преразглеждането на дадено досие от контролната комисия отнема доста време 4 до 8 месеца може би Интерпол ще ни даде по-точни данни, но това е твърде дълг, дълъг период. Защото задържането на едно лице за разследване дори в рамките на 24 часа по подозрение е твърде много и е недопустимо. Това се прави в резултат на червеното известие, но ние наистина препоръчваме да се предприемат по-бързи процедури за защита. Разбира се, тук трябва да се работи с националните бюра, с държавите членки, особено в Европейския съюз, където е наложено задължението да се спазват правата на човека и най-високите стандарти при защитата на данните. Накрая отново ще обърна внимание на казаното от доктор Вандъл в началото. Очевидно е, че Интерпол трябва много усилено да работи по междуполицейското сътрудничество по цял свят – може би резултата от тези усилия са не винаги видими, но разбира се, този резултат е важен за безопасността на всички нас. Също времено е необходимо да се положат и още по-големи усилия, така че гражданското общество, европейските институции и всякакви заинтересовани групи – да знаят, че Интерпол може да бъде държан под отговорност. Този дух на отчетност е важен и за държавите членки при сътрудничеството и обмена на информация. Разбира се, трябва да се работи и с държавите членки на Европейския съюз – за да сме сигурни, че червените известия се изработват, но също така се спазва и процедурата, че има процесуална и правна отчетност. Необходимо е да се помага на Интерпол, той да бъде насърчаван, да има все по-голяма прозрачност и по индивидуалните случаи при работата с организации. Трябва да кажа, че аз лично забелязах по-големите усилия на Интерпол при представения в медиите. На европейско ниво ние също можем да следим сътрудничествата в, Евро... в Интерпол. Необходимо е да поискаме и повече информация за медиите. Също така насърчаваме Интерпол да изпълнява политиката за бежанците от 2015 година. И разбира се, поздравяваме Интерпол за направеното до тук. Благодаря. Bene, grazie. Ora passiamo la parola alla, alla Dan Rodriguez. Даваме думата на госпожа Родригес. Добър ден. Казвам се Мери Родригес. Адвокат в Интерпол. Преди да започна, нека изразя съжалението на нашия представител от Комисията по контрола на досиетата, който планираше да присъства, изготвила и изявление. Мисля, че то е раздадено. Контролната комисия е квази независим орган и нейният представител смяташе да присъства, но заради проблеми с влаковете в Лион нямаше как да стане. Благодаря на Комисията по правата на човека в Европейския парламент за обсъждането на тези доклади за червените известия на Интерпол. Отчита се, че Интерпол е направил много реформи през последните години, има и препоръки. Ние много се радваме, че сме при вас днес – и че можем да обсъждаме тези препоръки, както и предприятите реформи. Вие всички знаете и авторите на проучването го споменаха. Червените известия са много важни. Това са 10 000 задържания на опасни престъпници и терористи всяка година. За нашите членки защитата на целостта на тази система е нещо много важно. Интерпол желае да защити е, целостта на структурата за известията и дифузионните известия, така че тези 194 държави да разчитат на тях при полицейското сътрудничество. Ние предоставяме известия не само на членките си, но също така и на съд, съдилищата. както вече беше споменато от авторите на проучването. Червеното известие не е международна заповед за арест. Това е само заявка за сътрудничество възоснова на издадена заповед за арест в държава членка на Интерпол. Всяка държава в Интерпол решава какво действие да предприеме възоснова на тази информация. Това са суверенни решения на всяка отделна държава. Както проучването споменава, ние извършихме множество реформи, ще спомена най-съществените. Първо, имаме мултидисциплинарен специален екип, който подлага на стрикт контрол всички постъпващи известия. Това проучване беше направено преди окончателния резултат. Също така, ние въведохме политика за бежанците. Политиката за бежанците показва колко е важно за Интерпол – да се придържа към Всеобщата декларация по правата на човека. Това е член 2 от Конституцията на Интерпол. Освен това, Интерпол има много важна роля при обработката на данните, свързани с тези известия. Ние много сериозно се отнасяме към това свое задължение. Ако една държава, членка на Интерпол, заяви беженски статут на дадено лице – и ако има страх, че това лице ще бъде подложено на преследване, тогава Интерпол ще уведоми всички държави да актуализират своята база данни. Има и технологични промени. Така че държавите членки да могат да се справят с тези бази данни това са технологични проблеми, свързани с видимостта на данните. Освен това, имаме и наръчника по практика за прилагането на член 3. Това е важно за прозрачността. Генералната асамблея на Интерпол освен това прие и статут на Комисията по контрол на досиетата. Това е независим орган, отделен от главния секретариат на Интерпол – орган, който получава оплаквания от лица, които са били предмет на известие или дифузионно известие и които смятат, че то подлежи на преразглеждане. Накрая нещо много важно, особено като се има предвид статистиката на колегите в представения доклад. През 2018 година Генералният секретариат започна преразглеждането на много голям брой червени известия и търсени лица до 2016 година. Важно е да се обърне внимание, че тези известия, на които обърнаха внимание медиите и международната общност, всъщност отговаряха на изискванията – ние искаме да благодарим конкретно и на държави членки на ЕС, като Словакия, Германия, Италия, Харватия и Швеция. Защото в тези страни ние сме командировали свои служители сред жалби към съвета и естонското председателство. Освен това, нека кажа няколко думи за мрежата за защита на данни в Интерпол. Каролин Гомес Дорни присъства днес и тя е готова да отговори на всякакви ваши въпроси в тази област. От 1982 година насам ние се стараем да гарантираме защитата на данните, като непрекъснато актуализираме тази система – на всеки 3 години. Средно, например, 2011 година нашите норми бяха актуализирани, така че всяка държава членка на Интерпол да трябва да назначи служител за защита на данните, като това назначение се представя в Интерпол. Също времено ще кажа, че ние имахме и оценка на въздействието в резултат на новите технологии. Много беше важно да продължим разработването на нормите за защита на данните. Ние ще продължим с тези дейности и също така ще продължим да работим по качеството. Ще спомена обучението на служителя по защита на данните. Освен това, участието в европейски проекти е добре дошло. Може би сега трябва да кажа няколко думи по препоръките на доклада и целите на Интерпол за по-нататъчни подобрения. Първо, ние подкрепяме препоръката да се актуализира нашия наръчник по практика по член 3 и също така да се изготви такъв по член 2. Както знаете, член 2 призовава за възможно най-голяма взаимопомощ в полицейското сътрудничество в духа на Всеобщата декларация по правата на човека. Член 3 от Конституцията на Интерпол забранява на организацията да се намесва в каквито и да било дейности от политически, военен, религиозен или расистски характер – за нас тези наръчници по практика са много важни при вземането на решения и прозрачността. На второ място искам да кажа, че прегледа на изпълнението се основава на информацията в момента на оповестяване. Когато получим нова информация, специалната група преразглежда случая, за да сме сигурни, че се изпълняват правилата на Интерпол. В това отношение ще кажа, че много от отделните случаи, на които обръща внимание доклада, бяха преразгледани в светлината на новопостъпилата информация. На трето място няколко пояснения за статута на бежанец и други проблеми, свързани с член 2. Някои държави членки на Интерпол редовно споделят информация за беженския статут на лицето. Това може да е включено в дифузионно съобщение и това да доведе до заличаване съгласно политиката за бежанец. Информацията за това лице, казвам пак, ще бъде заличена – Искам да се възползвам от възможността да кажа как вие може да помогнете. Първо, много ще е важно да кажете на собствените си страни колко е съществено споделянето на информация с Интерпол. Ние търсим всякаква информация, която има отражение върху нашите дифузионни известия. В това отношение би трябвало проактивно да се предоставя информацията, свързана с бежанците. Когато получим такава информация, ние сме задължени да опазим нейната поверителност. Освен това, знаем, че има държави, чието норми за поверителност може да са пречка при предоставянето на подобна информация. На второ място, когато се отказва екстрадиция, е много важно да бъде уведомен генералния секретариат. Особено когато отказа може да бъде свързан с изпълнението на дифузионно известие по член 2 и 3. Генералният секретарят приветства информация поступила пряко от държавите членки. Освен това, се проверява достоверността на информацията от неправителствени източници. Накрая, вие можете да командировате служители, които да ни помагат в усилията – такива ресурси могат да се използват за преразглеждане на вече издадени известия, съставяне на нови наръчници по практика или оценка на нарастващия брой постъпили заявки и дифузионни известия. В заключение ще кажа, че Интерпол продължава да следи стриктно за принципите в неговата система за известия. Освен това, както вече беше казано, ние непрекъснато преразглеждаме и актуализираме своите процеси и процедури. Интерпол ще продължи да работи така, че да има изпълнение на залегналите норми. Ще продължи да работи и в диалог с нашите партньори, с заинтересованите лица, чието принос много помага при реформите, които обсъдихме днес. От името на Генералния секретарят на Интерпол и Интерпол благодаря за възможността да разговарям с вас за това актуализиране. Благодаря ви за интереса и отново се извинявам от името на колегата, която беше възпрепятствана да присъства днес. Благодаря. Abbiamo poco tempo, ma possiamo fare un po' di discussione. И нямаме много време, но ще проведем дискусия. Госпожа Джо Сърджентини, благодаря за предоставената информация. Благодаря на представителите на Интерпол. Наясно съм с това, че ситуацията се е подобрила. През 2013 година в комисията Либе ние работихме предимно във връзка с лица, които са имали беженски статус в Европа, но са били арестувани, когато са били някъде на вакансия и са били екстрадирани. Тогава Интерпол беше нещо като черна котия. Не можеше да се разбере дали за човек е било, за дадено лице е било издадено известие. В миналото имаше е, режими по света. В света успяваха да направят е, така, че да не се намери информация за лицето. Трудно е да се разбере дали има червено известие, освен а, ако не попаднеш. А, е, ако не се окажеш обект на, чер, на червено известие. Помня един руснак от Финландия, швед от турски происход, бил Браузър, бяха арестувани в Испания. Първите двама са били там във вакансия, арестувани в Испания и беше много трудно да се възпрепятства екстрадирането им в Русия или Турция. Сега, винаги сме се притеснявали от това как, как да се възпрепятства подобно поведение. Европейски журналист, който работи за Алджазира в Египет, не знаеше дали може да напусне Европейския съюз защото може би за него има червено известие. Може би чрез Евродак Европейския съюз може да провери дали лице има беженски статут. За мен е рисков, рисковано да се търси беженски статут на лице. Понякога първоначалната страната по происход не знае къде е получило убежище лицето, което е правилно. Не можете ли да зададете въпрос за това дали има червено известие или не? И освен това, дали не може да гражданското общество да осъществява контрол върху работата ви в комисията CCF? Очевиден е натискът от организации като Fair Trial. Те обърнаха внимание върху случаите на граждани, които са в неопределена ситуация. И аз мисля, че натискът от гражданското общество би трябвало да доведе до обществен контрол върху червените известия. Барбара има думата. Благодаря. Благодаря за проучването, което не съм прочела напълно, с изключение на някои препоръки. В резюмето вие казвате, че би трябвало да се предприемат допълнителни стъпки, за да се реализират напълно предприятите реформи. Какво можем ние да направим? И освен това, можете ли да кажете дали има тенденция определена страна злоупотребява с системата червена бюлетина – и може би да се разговаря предварително с тази страна, за да не могат те в бъдеще да издават такова известие. И трети въпрос, който е важен за нас в, комисия, в подкомисията по права на човека. Ние като комисия нямаме достъп до информация за това дали някои от гостите ни не са в този списък. Има ли сега някакъв а, правилник. Можем ли да взаимодействаме с белгийските власти, за да сме информирани предварително? Американският а, конгрес а, също обърна внимание на този въпрос. Бихте ли повторили втория въпрос, тъй като не съм сигурен, че го чух? По какъв начин се съобразява Европейската комисия с вашите препоръки? Една от вашите препоръки е Европол да предприеме допълнителни усилия за своето усъвършенстване. Ние трябва да предприемем нещо. Не можем да провеждаме само изслушвания. Необходимо е Европейската комисия и службата за външна дейност да предприеме конкретни стъпки. По втория въпрос ще поискаме писмен отговор от Европейската комисия, тъй като тук няма представител. Така, кой ще започне? на въпроса какво може да се направи, за да се изпълнят нашите препоръки, ясно е, че не тук е форумът, на който да се изпълнят препоръките. Разбира се, не бива да се подценява днешното заседание – и хубаво е, че днес разполагаме с повече информация е, тъкмо поради тази среща. Така че има аспекти на това проучване, които не бива да се подценяват. Е, от друга страна, мисля, че ние трябва да се върнем към това, което казахме в началото. От една страна натискът е много важен – през 2011, 2012 и 2013 година натискът се оказа много полезен. Но от друга страна е трудно да си представим ситуация, в която няма и Интерпол. Много е важно не само да се изпълняват препоръките, но и да се оказва помощ при изпълнението. Да не забравяме, че има различни начини за обмен на информация. Има страни в света, които изграждат альтернативни мрежи. Там няма такива механизми за отчетност, както при Интерпол. Можем да кажем, че една мрежа може да функционира само ако има членове. Така че много са трудни, много е трудно да се изгради отчетност при такива условия. Бих искал също така да спомена и въпроса за това, че възможно ли е журналисти, отделни лица да получат информация дали не са обект на червено известие. в известен смисъл това е проблем на актуализация на данните. В националните бази данни, независимо от това, че Интерпол актуализира своята информация, червените извести, информацията за тях и бюлетините, е възможно да останат и да се запазят в националните бази данни. Интерпол не носи отговорност за действията на един национален орган. Независимо от това, от правозащитна гледна точка, отделното лице не се интересува за това кой носи информация, кой, кой носи отговорност за информацията. Отделното лице се вълнува от това да има информация информация за арест или червено известие може да се запази във всяка система, въпреки че тя може и да е била централно актуализирана. Така че има проблем с липсата на контрол върху данните, след като те са били обект на обмен с други национални органи. Така че би трябвало да бъде възможно да се провери дали за дадено лице било издадено червено известие. Това е политически въпрос. Политически въпрос е и степента, до, което, до която това е възможно. Разбира се, че е възможно, но дали е уместно, не сме ние тези, които трябва да кажат. Заповядайте. Благодаря по въпроса за това дали човек може да разбере дали е обект на червено известие. Има чувствителна полицейска информация, която е много важна и, тя не, и която не може да се предоставя на гражданите, но заедно с това хората трябва да могат да са спокойни, че могат да пътуват без да се притесняват, че ще бъдат арестувани. И трябва да има възможност за допитване до Комисията за контрол върху досиетата на Интерпол. Знам, че това е предвидено в устава им и в е, изказването, което са предоставили. Там отделни лица могат да предоставят, да, да внесат искане за информация и за това дали лицето е включено в базите данни и тогава на лицето може да се предостави информация във връзка с това запитване. В случаи, в които за лица са били издавани извести, след това са били заличавани, от генералния секретар са получавали удостоверение за това, че лицето не е фигурира в базата данни на Интерпол, така че ние търсим начини да работим с държавите членки за Комисията за контрол на досията, така че част от информацията да бъде предоставена на граждани, които се притесняват, че може да се включи в базата данни на Интерпол. Това е което мога да кажа в е, отсъствие на колегата от Комисията за контрол на досиетата. Благодаря. Тук трябва да приключим. Искам да благодаря на нашите събеседници и авторите на проучването. То ще бъде много полезна за нас и за дейността на парламента. Благодаря на представителите на Интерпол. Да се надяваме, че този процес на реформа, който започна преди време, ще продължи, за да се осигури по правен път защитата на правата на човека, тема, която ни вълнува. Благодаря, преминаваме към следващата точка в дневния ред.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 Bene. <clears throat> Passiamo al prossimo punto. Преминаваме към следващата точка, посветена на размяна на мнение относно случай на решението свобода ирански активисти в областта на околната среда. Както знаете, в нашата подкомисия често разглеждаме случаи на активисти, правозащитници или представители на определена професия, които, за които има опасност да им бъдат наложени тежки наказания, независимо от напълно мирната им легитимна дейност. Свидетели сме на една тревожна тенденция в много страни на нападения и процеси срещу еколози, е, екоактивисти, правозащитници. Даже и в Техеран се оказва, че има подобна тенденция. Миналата година група специалисти в областта на околната среда, принадлежащи към персийската Wildlife Heritage, бяха арестувани и обвинени в сериозни престъпления, някои от тях наказуеми със смъртно наказание. Каво Саед е един от тези арестувани активисти. Той е създател на Persian Wildlife Heritage Foundation – той почина в затвор в Техеран на 9 февруари 2018 година. Доколкото знаем, обстоятелствата около смъртта му остават неизяснени. През февруари 2018 година специални докладчици на Обединените нации, както и организации на гражданското общество, повдигнаха проблема с подобни случаи поискаха независимо разследване на смъртта на госпожа Емами започнаха процеси на 30 януари и нашата подкомисия смята, че е много важно да се хвърли светлина върху тях, защото има тревожни а, данни. А, трябва да се... Тревожно е това, че обвиненията се разглеждат при закрити врати. Искам да кажа, преди да започнем с нашите оратори, искам да кажа, че особено тревожна опасността от смъртно наказание за учени, еколози и експерти, които осъществяват напълно легитимна и неполитическа дейност, която е в интерес на Иран. Заедно с това искам да напомня, че има и други, които, за които има опасност да им бъде наложено смъртното наказание. Сред, нях, сред нас днес е иранският учен от Human Rights Watch, който е документирал този случай по много подробен начин и ще изслушаме и а, други а, разкази чрез видеовръзка Skype. Ще дам думата на госпожа Тара Сепехрифар, учена в отдел Близък изток и Северна Африка в Human Rights Watch. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател, за възможността да говорим по тази важна тема – Правата на човека в Иран остават много проблематични. През миналата година имаше отклик на разпространените протести в цялата страна заради влушените економически условия. Хората са разочаровани заради липсата на политическа свобода. Имаше масови арести, процесуални нарушения. Много по-твърд подход към правозащитниците, които са изправени пред обвинения, свързани с дълги присъди, лишаване от свобода. Каво Сеят Емами, както и други активисти, се озоваха зад решетките заради своята дейност. Има друг активист, жена, която излежава 10 годишна присъда за борбата си да се премахне смъртното наказание. Мога да цитирам и случая на арестувана жена за защита на правата на работниците. Това са само някои примери, но днес искам да обърна внимание на един случай. Осемте екологични активисти, задържани в Иран – Процесът започна през януари, всъщност днес е петото заседание по делото. Този случай показва някои много сериозни проблеми с спазването на правата на човека в Иран. Ние разбрахме за този случай на 10 февруари 2018 година, когато семейството на Каво Сеят Емами мами важен активист, загина в затвора. През януари същата година знаем, че разузнавателните служби бяха задържали една група активисти, като сам Раджаби, Сепидех Кашани, Мурат Абхаз, Абдореска. Купхае и други за това, че са използвали екологични проекти като претекст да събират стратегически важна информация. Същевременно властите заявиха, че господин Емами е извършил самоубийство, но до днешния ден не е проведено разследване – а жена му не може да се върне при семейството си в Канада, защото е наложена забрана за пътуване. Също така иранската държавна телевизия излъчи материал, в който обвинява господин Емами в шпионаж без каквито и да било доказателство. Тук ние подозираме, че е имало изтезания. Ще спомена и 30 годишна жена, която напусна своята работа към ООН, за да се присъедини към борбата срещу нарушенията. Тя също беше изтезавана и принудена да признае неверни неща. Съдът разследва не разследва тези много сериозни нарушения, въпреки че би трябвало – това са само някои от примерите за насилието. Еколозите, които споменах, са в затвора вече повече от година. Това и по иранските стандарти е твърде дълго. Разследването продължи 10 месеца. През цялото това време им беше отказан достъп до адвокат, тъй като съгласно процесуалното законодателство на Иран при престъпления срещу държавата не се позволява достъп до адвокат. Те твърдят, че еколозите са нарушили националното законодателство на Иран. Всъщност дори и на етапа производство не беше позволен достъпа на адвокат. Също така научихме, че дори държавно одобрените адвокати, одобрени преди производството, не са могли да разговарят с клиентите си преди и след процеса. През ноември, около един месец след приключване на разследването, Обвиненията срещу четирима от задържаните бяха променени в обвинения в корупция. Трима са обвинени в шпионаж и един в съучастничество срещу националната сигурност. До сега обаче не са представени никакви доказателства в подкрепа на обвиненията. Да не говорим, че заседанията се водят при закрити врата. Съгласно някои източници, всичко се основава на признания, изтръгнати чрез изтезания. Може би трябва да кажа няколко думи и за това, което се случва и се отразява на положението на задържаните правозащитници. След случая с Сеет Емами беше създадена специална комисия от президента и тя стигна до заключението, че няма акт на шпионаж. Същевременно Националният съвет за сигурност също се разбра, че не разполага с доказателства за обвинението. Въпреки това еколозите са все още задържани и обвиненията си остават в сила. World Heritage Foundation работи в тясно сътрудничество с ООН. Тя е много уважавана организация. Няма доказателства за каквито и да било нарушения. От 2014 година нататък знаем, че разузнавателните служби са предприели действия срещу всякакви граждани в страната от чуждестранен происход или които работят с чуждестранни организации. Освен това, знаем, че въпреки това няма доказателства за обвиненията. Ето Хомени говори за заплахата от западно проникване и намеса в иранските вътрешни работи – Силите за сигурност насочват усилията си срещу тези, които работят за международно сътрудничество. Имаме сблъсък на силите и това се видя и при процеса на члена на иранския преговарящ екип по ядреното споразумение. Тези сериозни нарушения продължават, те се оказват безнаказани – и със сигурност това не са единствените нарушения. Но този конкретен случай показва докъде могат да стигнат разузнавателните служби и докъде могат да се потъпчат нормите, когато дадени хора трябва да бъдат хвърлени в затвора. Ние смятаме, че е много важно членовете на Европейския парламент да предприемат действия така, че да не се забравя случилото се с тези еколози и други правозащитници. Благодаря ви. Грация.